плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година. Давам ви думата, господин Мало, за 5 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Времето напредна, поради което ще бъда кратък. Има изключително много производителски организации, които не са признати. Има също така и големи различия в дела на организация между отделните държави членки и тук е, проличават различията в е, подходите. Увеличаването на дела на организацията на производителските организации трябва да остане приоритет. Аз препращам към едно проучване на университета от Вагенен. Там се посочва, че има голяма правна несигурност, която се явява пречка по отношение на дейността на производителските организации и аз искам да апелирам към господин Хоган, общият е, режим за плодовете и зеленчуците да бъде опростен. Ние искаме да има фондове за управление на такива организации. В контакти с много представители установихме, че липсва достатъчна квалификация. Също така, ако някой е добър сълскостопански производител, не означава, че е добър менеджер. За тази цел са необходими средства за осигуряване на съответни консултанти. Също така има консенсус по това, че превентивните мерки и мерките за управление на кризи не се използват достатъчно. Кризи възникват не само поради определени пазарни констелации, но и поради проблеми от хигиенен характер, също дори и по политически причини, като например във връзка с руското ембарго. Ние знаем, че земеделските стопани са на предния фронт, поради което Европейският съюз трябва да подкрепи всички сектори, които страдат от последиците от ембаргото спрямо Руси... на Русия. В докладът се призовава комисията да положи повече усилия за да защити земеделските стопани от нелоялни търговски практики от страна на големите супермаркети, които им налагат цени, и които много често правят непривлекателен труда на е, земеделските производители. Има различни проблеми, с които се, е занимавал Европейският парламент. Става дума за обновяване на селското стопанство, става дума за това да бъдат привлечени млади хора в него. Ние искаме да посочим, че 7,5% от земеделските стопани в Европейския съюз са по-млади от 35 години и ако организациите на производителите трябва да станат по-привлекателни и да се подмладят, това а, вече ще представлява добра альтернатива за живот. Това е което мога да посоча във връзка с доклада и мисля, че по време на гласуването ще можем да изразим нашите становища. Госпожа председателката, благодаря. Започваме процедурата на спонтанни изказвания. Има шестима записали се оратори. Моля. Е, Госпожо председател, нека първо да поздравя докладчика Нуно Мело за отличния доклад. Трябва да се опростят и европейските и националните процедури и да се намали административната тежест. Важно е и да се увеличат стимулите, за да може да се създават повече такива организации на производителите, защото тяхната цел е да се гарантират по-високи приходи. Степента на организираност все още е твърде ниска. Всъщност по-настоящем твърде малко организации са член, е, е, твърде малко производители членуват в производителски организации. Местните производители е, са изложени на нелоялна конкуренция от страна на вносни продукти, така че министрите на селското стопанство трябва да приемат национални програми, за да има по-добри национални режими. Господин Франзюлика. Е, Благодаря. За да се укрепи позицията на организациите на производителите, трябва да се създаде стимул за сливания. ОП са съществени в рамките на селско-стопанската политика и те трябва да бъдат насърчавани. Особено в тези държави членки, където броя на организациите е малък. Мисля, че организацията на производителите може да се окажат ефикасно средство за справяне с нелоялната конкуренция сектора на плодовете и зеленчуците пострада от руското ембарго. Знаете, че то ще продължи и през 2016 година. Мисля, че Европейския съюз трябва да продължи подкрепата за сектора, докато не се върне е, нормалното положение на пазар. И е, трябва да се предвиди възможността за санкции срещу Русия. Благодаря, господин Мариас. Госпожо председател, гръцките производители на плодове и зеленчуци страдат много от руското ембарго и постигнаха твърде малки обещетения за нанесените вреди. И вие сега установявате и други вреди при нас. Имаше е, доста неблагоприятни метеорологични е, събития. Тройката с нейните предложения наистина се погрижи за това този първичен сектор в Гърция да бъде унищожен. И наистина се увеличават също и данъчните ставки за земеделските стопани, въпреки че техните приходи са намалели с 1,5 милиарда. Данъците се увеличиха обаче с 150%. Необходима е специална помощ за сектора на е, плодовете и зеленчуците в Гърция, защото без подкрепа е много трудно земеделските стопани да продължат да работят в този сектор. Следващият оратор poštovani gospodine izvjestitelju htio bih vam e, Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, искам да ви обърна внимание на два елемента, включени в този доклад, които за мен са много важни. Вашата амбиция Европа да наблегне на качеството на плодовете и зеленчуците – и на преработните продукти е много важна. Много е важно местните защитени европейски продукти да бъдат включени тук, за да може да се защити происходът. Мисля, че това би било много силна карта в ръцете на Европа. На тема са младите – Прекрасно е вашето желание да се насърчат младите хора да се занимават с селско стъпанство. Отлична идея. Господин Виегас. Е Ситуацията е парадоксална. Земеделските региони намаляват производството на плодове и зеленчуци, спада потреблението и всъщност в някои страни то е спаднало под препоръките на СЗО. Големите концерни определят начина на живот на нашите млади хора. Поставя се искане за повече гъвкавост, за отчитане на специфичните особености на отделните региони. От друга страна, спада броят на допустимите разходи, ние не можем да се отдаваме на иллюзията, че с малко средства можем да решим проблемите. Имаме все още големи резерви и съществува все още тенденцията ОСП да се либерализира изцяло, но за нашите земеделски стопани това не носи нищо добро. Следващият оратор. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera, ante todo, felicitar благодаря, госпожо председател. Изказва се господин Себастия. Е, преди да се изкажа по същество, искам да поздравя докладчика. В е, доклада ясно се очертават двата проблема на сектора на плодовете и зеленчуците. На първо място нелоялната конкуренция е, от трети страни, които произвеждат в условия, които не могат да се сравняват с европейските. На следващо място е, веригата на доставки, която експлуатира фермерите. В доклада ясно се казва, че трябва да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите, защото в противен случай земеделската земя ще пусте и младите хора ще напускат сектора. Е, господин комисар, неодавна бяхте в Валенсия, в Испания и видяхте каква работа извършват е, кооперативите. Тази работа обаче няма да се окаже от полза за никого, ако е, програмата за плодовете и зеленчуците не е, получи приоритет. Последния оратор. Uh, благодаря, госпожа председател. Няма да се спирам на общата селскостопанска политика. Очевидно е, че аз като представител на ЮКИП смятам, че този тип въпроси трябва да се решават на национално равнище. Ще спомена обаче три въпроса, свързани с конкретния доклад. Първо, поздравявам докладчика за това, че заявява, че по-просто, че е по-добре системата да е по-проста. Това е ясно, защото колкото по-проста системата, толкова по-лесно може да се използва тя от фермените. На второ място, съгласна съм с докладчика, че има криза в селското стопанство. През последните няколко седмици разговарям с млади хора и виждам, че има много млади хора, които нямат желание да се занимават с селско стопанство. Това е сериозен проблем. И на трето място в доклада се споменава, че децата не едат достатъчно плодове и зеленчуци. И действително е добре правителствата да предприемат мерки. Също но обаче не е допустимо отгоре надолу да се налагат пълни мерки за контрол на хранителния режим на децата. Мисля, че трябва по-скоро да се прилагат стимули, а не наказания. Благодаря, господин Хоган. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Мело за доклада. Имам възможност да адресирам част от проблемите, които се засягат тук. Спомена се ембаргото от страна на Русия, насочено към плодовете и зеленчуците. Това още веднъж показва доколко сектора е уязвим, тъй като плодовете и зеленчуците се развалят много бързо. Фермерите губят в финансов план. Аз в момента се стремя да намеря решение на проблема. Освен това, вижда се, че при възникване на непредвидена ситуация фермерите трудно се справят. В доклада се говори и за иновации, за превенции на кризи. Аз приветствам призива на господин Мело ОП да се укрепят допълнително. Програмата режима за плодовете и зеленчуците на Европейския съюз е в момента основен приоритет. Председател Юнкер поиска от мен да разгледам положението още в първите 12 месеца на моя мандат – Естествено, трябва да се увеличи привлекателността на организацията на производителите, като се намали административната тежест. Комисията има за цел да подобри функционирането на системата за плодовете и зеленчуците. Не предвиждаме да има промени в базисното законодателство, но смятаме, че трябва да има засилена помощ за ОП. И тъй като тази засилена помощ трябва да е свързана с промени в базисния акт, тя ще се осъществи на по-късен етап, а междувременно ще има промени в вторичното законодателство. Знаете, че често се говори за нелоялни търговски практики, за злопотреба с доминантно положение – много държави членки се опитват да регулират проблема на национално ниво. Тук трябва да спомена Великобритания и Испания. ще продължа да работя с госпожа Бенковска, комисария по вътрешния пазар, с цел да намерим решение на проблемите, които повдигнате във връзка с нелоялните търговски практики. Комисаря смята, че трябва да има механизъм за саморегулация в рамките на хранителната верига и различните заинтересовани страни са съгласни с този подход. Освен това, е, предвижда се да има доброволна схема. За съжаление, не всички заинтересовани страни и участници в хранителната верига участват е, в нея. Комисията ще предложи в края на тази година стратегия за справяне с нелоялните търговски практики и ще реши какви да бъдат последващите мерки. Искам да благодаря на господин Мело и на парламента за тази инициатива. Е, този доклад е важен кръгален камък в процеса на реформата на сектора на плодовете и зеленчуците. Благодаря.